Госпожи и господа, колеги, госпожо комисар, започваме заседанието. Започваме направо с първото заседание. Първа точка от дневния ред. Докладът на госпожа Макарти относно директивата за медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата. Започваме директно с разискванията. Давам думата на госпожа докладчика Макарти за 4 минути. Заповядайте. Well, I благодаря ви. Доколкото бях разбрала, разполагах с 6 минути, но ще се опитам да приключа по-накратко. Най-напред благодаря на всички колеги за това, че подкрепиха моята работа по медиацията. По този начин ние проверихме как 27-те държави членки прилагат законодателството в областта на медиацията и насоките в тази област. Ние в началото не бяхме убедени от необходимостта на, от европейска директива, но смятам, че след дискусиите и консултациите установихме, че са ни необходими европейски насоки и директива. Аз получих информация от моите избиратели, които участват в различни съдебни дела, свързани с попечителство, с закупуване на жилища и така нататък, когато става дума за действия в други държави членки. Съдебните процеси са много скъпи. 25% от малките дружества казват, че въобще няма да стигнат до съд и да подадат жалба, защото трябва да изхарчат много средства за постигането на това, което която те са решили. Ние в европейски мащаб установихме, че медиацията е изключително ценно средство, както за индивидуалните лица, така и за фирмите, така че ние сме убедени, че вече трябва да правим повече, за да поощряваме медиацията. Трябва медиаторите да получават повече обучение, а да разполагат също така и с етичен кодекс. Вече става ясно, че в европейския мащаб има 70% успеваемост, когато става дума за процеси, в които са участвали медиатори. И въпреки всичко процесът на лицата и фирмите, които избират медиация, не е толкова голям. Когато става дума за съдебни процеси, те отнемат над 300 дни и наистина трябва да се. Те включват изключително много разходи. Когато а, става дума за а, случаи, в които има медиация, случаето отнема 27 дни и много по-малко евро. В Великобритания имаше 115 случаи, които бяха решени за една седмица. 15 от тях бяха трансгранични. Според нас медиацията е един изключително бърз и по-ефтин начин, чрез който могат да се решат много съдебни процеси. По този начин се постига и по-голяма отговорност и според нас това е много полезно, когато става дума за семейни дела, в които става дума и за правата на децата. По този начин много по-лесно се постига споразумение и се спестява много стрес за отделните семейства. Имаме и други убедителни случаи. Например, спор за наследство за 10 милиона лири, когато става дума за различни юрисдикции, Великобритания, Швейцария и така нататък. И когато участваше медиатор, този случай беше решен за един ден. До този случай обаче около 15 милиона евро вече бяха разпръснати за разходи между отделните съдилища. Тоест виждаме колко е важно тези случаи да се разрешават преди още да стигнат до съдилищата. Много е важно да се подсили и прилага европейското законодателство и по този начин да се предоставя альтернатива на дружествата в Европейския съюз да разрешават по-лесно своите съдебни спорове. Също така искам да се възползвам от възможността да помоля комисията, държавите членки да поощряват използването на медиация, като по този начин ще се решават много случаи, както видяхме в Испания и в Кипър. По този начин ще се спестят много скъпи и продължителни съдебни дела и по този начин гражданите ще имат по-широк достъп до правосъдие. Като цяло мога да кажа, че ние сме удовлетворени от прилагането на законодателството от страна на държавите членки. В началото само 17 държави членки членки имаха разпоредби, които се прилагаха в тази област. Комисията започна процедура за нарушение срещу 9 държави членки, но смятам, че доклада на нашата комисия, който почива върху информация от страна на гражданите и на публични консултации, ще гарантира по-широк достъп до правосъдие. Благодаря. Председателят благодаря госпожо докладчик. Давам думата на госпожа Рединг от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. А благодаря преди всичко на докладчицата за този така изчерпателен доклад. за една чудесна альтернатива на съдебното решаване на решение. Това е много важна област в европейската съдебна система и правосъдие. Медиацията дава альтернатива за съдеб... на съдебното решаване на спорове, особено трансгранични а, спорове. Както каза докладчицата, така се спестява много време, много средства и а, травмиращи изживявания. Имаме политическа оценка на изпълнението от страна на някои държави членки на разпоредбите на директивата в доклада. Съгласна съм с докладчика, че трябва да целим строго прилагане на всички разпоредби и се радвам, че е чрез този доклад най-вероятно повече държави членки ще прилагат по-строго разпоредбите. Е, защото сте права, че не всички държави членки са ввели мерки за транспониране на директивата. Девет държави членки все още не са оповестили какви ще са националните мерки за изпълнение на директивата в страните си. Именно за това комисията през юли тази година поде процедура за нарушение чрез изпращане на официални оповестителни писма до тези държави членки. Както знаете, те сега разполагат с два месеца да реагират на писмата. Следим развитието по тези девет казуса но също не изпускаме от поглед и начина по който другите държави членки изпълняват и проверяват съответствието с разпоредбите на националното изпълнение. През 2012 година ще излезем със съобщение за начина по който се изпълнява директивата. То ще се съсредоточи върху въздействието на директивата за насърчаване на медиацията. Съгласна съм с парламента, не е достатъчно просто съществуването на медиацията, трябва да се популяризира тази възможност за решаване на спорове. Нищо в е, директивата не бива да спира държавите членки да прилагат подобни е, процедури е, и за вътрешно-националната медиация. Тя не цели да спомогне единствено трансграничната медиация. И така, благодаря на госпожа Макарти, нейните сътрудници и останалите парламентаристи, защото предложението, което се внася, което е внесено, а наистина ще спомогне за популяризацията на медиацията. Благодаря. Председателката благодаря, госпожо комисар. Следват изявления от името на политическите групи, от името на ЕНП, господин Ранхел, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, госпожо докладчик, нека първо поздравя докладчика за изготвянето на този изключително полезен текст. Текстът ни дава възможност да предприемем нови мерки в областта на медиацията. Докладчикът показва различните мерки предприяти от държавите членки за възвеждане в националното законодателство на директивата на парламента и съвета относно медиацията. Тази директива визира медиацията по граждански и търговско-правни въпроси. Всички осъзнаваме какви са ползите от медиацията. От една страна тя води до бързо приключване на производствата до по-рационално прилагане на механизмите в системата на правораздаване. От друга страна, медиацията дава възможност на страните да уреждат споровете си по взаимно споразумение, като спестяват средства и време. Член първи от директивата предвижда предприемането на мерки за насърчаване на използването на альтернативни механизми за уреждане на споровете, най-вече използването на медиация Член първи предвижда по-лесен достъп до подобни механизми за извънсъдебно уреждане на спорове. С това се опростява работата на съдебната система и се повишава нейната ефективност. Особено важно е с оглед на установяването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и насърчаването на върховенството на закона да осведомим обществеността за предимствата на системата на медиация. Във връзка с това призовавам госпожа комисаря и комисията да представят законодателно предложение относно альтернативното уреждане на спорове в максимално кратък срок. Председателката, благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Герингер. Благодаря ви много, госпожо председател. Медиацията може да е ефикасна само ако държавите членки прилагат съответното законодателство на национално ниво. И още веднъж това не бива припомнено от Европейската комисия, защото до този момент законодателството за медиацията не се прилага цялостно навсякъде в Европейския съюз, въпреки че крайният срок беше до края на май тази година. Разбира се, съществуват и альтернативни решения за разрешаването на процеси, но тези альтернативи са доста по-скъпи. Наскорошно проучване на комисията показва, че случаите, при които се използва не се използва медиация, медиация продължават от 331 до 400 дни а разходите надхвърлят 13 500 евро. В Польша има производство по гражданско-правните въпроси. Тази процедура съществува от 2005 година чрез изменение на граждански процесуалния кодекс това а, отговаря на духа на разпоредбите, които се предвиждат. За съжаление, данните от Польша показват, че медиацията не се използва толкова често. А, процентът е пренебрежимо малък, когато става дума за гражданско-правни производства. Става дума само за между 12 и 14 производства годишно. Това означава, че нашите граждани трябва да получават по-добра информация. Трябва да реформираме системата си. Повечето хора просто не осъзнават, че съществува такова нещо като медиация на първо място, камо ли пък да я използват. Следователно, трябва да прибегнем до поощрителни действия, когато става дума а, за тези а, решения, тъй като това е добре за гражданите, намалява товара върху съдилищата и в същото време е полезно за самите граждани. Искам да поздравя госпожа докладчика за отличната й работа. Тора е гетиномада ομάδα благодаря на госпожа Герингер. От името на групата на либералите, госпожа Лолис за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и на вас, госпожо Рединг, за изложението. Първо искам да кажа, че е чудесно, че парламентът излиза с доклад за изпълнението, особено на този етап от живота на една директива, т.е. същевременно с нейното влизане в сила почти. Искам също а, да подчертая значението на работата на госпожа Макарти. Парламентът а, по такъв начин а, демонстрира, че е най-добре да анализираме най-доброто свършено в отделните държави членки, да се а, извадят а, изводи за това, което трябва да се свърши, но да се начертае и положителното. Първоначално бях скептично настроена, трябва да призная при предложението, защото парламента първоначално действително излезе с решение, че няма нужда от законодателство по този въпрос, защото по такъв начин ще се застраши разнообразието и експериментирането с този инструмент медиацията в различните държави членки. Но чрез семинара и чрез този доклад виждаме, че нещата съвсем настоят така. Директивата е полезен инструмент, тъй като дава една рамка. Рамка, която дава възможност за а, такова разнообразие на подходите в държавите членки, а не е хомот, който се слага на държавите членки. Дава се обаче същевременно и достатъчна правна сигурност. Естествено, че има проблеми, не всички изпълняват изискванията както трябва, някои практици намират а, проблеми с а, поверителността на процеса. Но, в крайна сметка, а, Медиацията в момента представлява един метод, който е много по-модерен, като а, достъп до а, правосъдие в трансграничен план. Медиацията е, е много по-модерен инструмент, отколкото традиционното правосъдие, което ни изглежда в днешно време е, като средновековен метод. Медиацията дава по-лесно решение, по-малко напрежение за страните и за обществото като цяло. Благодаря. Благодаря, госпожо Уолис. Преминаваме към другите оратори, изискали време за изказване. Първият от тях е господин Балдасаре за две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, Успешното прилагане на директива от, от 2008 година показва, че медиацията е альтернативен механизъм за уреждането на спорове в сравнение с традиционно прилаганите механизми. Тя дава възможност за уреждане на споровете по взаимно споразумение, като по този начин намалява натовареността на съдебната система. Редица държави членки предприемат мерки, свързани, например, с финансово насърчаване на използването на медиацията. Това бяха уводните ми думи. Нека се спра върху няколко аспекта, които трябва да обмислим допълнително. Първият е свързан с разходите. Трябва да се придържаме към модела, приложен от Съединените щати там медиацията до голяма степен се насърчава. Смятам, че е необходимо да разгледаме и други възможности за насърчаването на медиацията, освен финансовото стимулиране, например под формата на кампании за повишаване на осведомеността, особено сред дружествата. За да постигнем тази цел, ни е необходимо и сътрудничеството на работещите в съдебната система. Работещите в съдебната система трябва да разберат, че медиацията е източник на добавена стойност. Тя не е механизъм конкурентен на съдебната система, а напротив, механизъм, който улеснява работата им. Що се отнася до законодателното предложение на Комисията за извънсъдебното уреждане на споровете, искам да подчертая, че медиацията е механизъм, допълващ традиционните механизми. Става дума, например, за механизмите на колективното производство и други форми на альтернативно уреждане на споровете. Благодаря. Благодаря на господин Балдасаре. За две минути госпожа Гънч. Благодаря, госпожо председател. За мен е особена радост, че Европейският парламент отделя толкова голямо внимание на механизмите за альтернативно уреждане на споровете. Една от характеристиките на демокрацията е уреждането на конфликти и спорове в рамките на институционални структури. По този начин могат да бъдат постигнати споразумения, чието спазване да бъде и гарантирано. Механизмът на медиацията е една добра възможност за подобно уреждане на споровете. Прилагането на този механизъм е доказало своята ефективност, най-вече по отношение на семейни дела, засягащи деца и уреждането на спорове по взаимно споразумение. Механизмът на медиацията е особено относим към уреждането на спорове сред малцинства. Според мен обаче европейските граждани не са достатъчно добре запознати с възможностите за медиация. Разискванията на ниво Европейски парламент със сигурност ще допринесат за повишаването на осведомеността за медиацията на осведомеността за нейната добавена стойност. Особено важно е от тази възможност на медиация да се възползват онези, които са в трудна ситуация и имат затруднен достъп до правосъдие. Важно е също така, че медиацията намалява натовареността на съдилищата, ускорява производствата и намалява разходите. Наблюдават се големи разлики между държавите членки, що се отнася до прилагането на директивата за медиацията. Според мен е необходимо по-нататъчно хармонизиране на редица нива. Що се отнася до акредитирането, до предоставянето на обучение, държавите членки трябва да хармонизират подхода си. Необходимо е също така и постигнатите споразумения да могат бързо да влязат в сила. Благодаря, госпожа Тайн, за една минута. Благодаря. Гарантирането на ефективен достъп до правосъдие е една от целите на Европейския съюз за създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. В момента обаче имаме и съвременна цифрова економическа система и във връзка с това е особено важно да се прилагат и модерни стандарти в правосъдието. Сега на всеки етап от производството съдиите имат възможност доброволно да стимулират една от страните да прибегне до уреждане на спора по взаимно споразумение. в случай на погасителна давност при постигнати споразумения чрез медиация, те могат да придобият правна сила чрез нотариална заверка. Важно е да се повиши доверието на гражданите в механизма на медиацията. Важно е медиацията да се прилага не само по отношение на погасителната давност, важно е и как се прилага тя. Във връзка с това трябва да се възползваме от експертните познания на практикуващи юристи. Благодаря на госпожа Тайн за две минути, госпожа Анджелили. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на госпожа докладчика за усилията, които е положила по изготвянето на доклада. Сега като докладчик по доклада а, за отвличането на деца съм особено доволна от това, че е включен член 14. Идеята е, че страните ще бъдат много по-открити към позицията на ответната страна, без да има антагонизъм. По този начин ще се постигне по-лесно споразумение. По този начин трябва наистина да гарантираме, че има допълнителна полза, която ще допринесе до запазването на взаимоотношенията на страните, такива каквито са били преди да започне процеса. Това е особено важен въпрос, когато става дума за семейни взаимоотношения. Тук говорим и за скъсяване на сроковете за постигане на споразумение. Според мен тази практика трябва наистина да премине колкото е възможно повече към семейните спорове. В Европа, както ни припомни комисар Рединг, има много различия между отделните страни. Има над 30 хиляди бракове от, пар... между партньори от различни страни. Тоест, говорим и за много голям процент от разводи, които са между партньори от различна националност. В този случай децата могат да станат обект на спорове. Един от родителите може да задържи децата без съгласието на другия съпруг или пък, ако липсва попечителство върху децата, един от съпрузите може да се опита да ги отвлече, да речем да не ги върне време, след като ги е взел за посещение. Тук говорим за доста голям брой отвличания в международен мащаб на деца от страна на техните родители. И благодарение на тази процедура, чрез медиация, можем да гарантираме, че децата ще имат контакт със своите родители. Качествената медиация може да допринесе за спестяването на много страдания на децата и на родителите и да помогне на родителите да разрешат своите търговските спорове, без да навлизат в прекалено дълги и изтощителни процедури. Благодаря ви. Важена... Господин Власък за две минути. Съм пресвечен. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, убеден съм, че е, медиацията, както и другите е, начини за извънсъдебно решение на спорове, са много полезни. Знаем какви са ползите, но основния, основното предимство на медиацията е, че се достига по безболезнен начин до решаване на спора. Има обаче и много недостатъци. Тъй като медиацията е доброволен инструмент, е, това представлява един отрицателен аспект. Не можем да принудим страните да доведат до край процеса. След 5 е, години е, преговори е, парламента и съвета стигнаха до решение за такова разрешаване на спорове, поне съдебен път по гражданско-правни въпроси. Няма как чрез инструмента да се запази свободата в областта, в областта на медиацията. Въвеждат се задължителни изисквания, въвеждат най-вече за тези страни, които нямат такова законодателство. В член 5 имаме разпоредба и за задължителната медиация, което е в разрез с естеството на медиацията като доброволен инструмент. Така че това не е нещо изцяло положително. Държавите членки са принудени да въвеждат собствено законодателство, за да приведат в изпълнение европейското право. Девет страни, в това число Чехия, не са изпълнили тези мерки или не са оповестили мерките, които са въвели. Защо? Трябва да кажем, че в Чехия вече има медиатори, но те са просто предприемачи. Те имат статут на консултанти. Чешкият парламент проведе разисквания за закон за медиацията, който обаче не бе прият. Парламента се произнесе против задължителното прилагане на медиацията. В средата на 2011 година а, се прие медиацията по не наказателни въпроси. Естествено, има изисквания за квалификация, които трябва да се отговори. Медиацията по ненаказателни въпроси е нещо, което трябва да се усъвършенства допълнително в Чехия. Е, но не знам дали е необходимо да се оказва такъв натиск върху държавите членки да се приема законодателство за нещо, което вече съществува и би трябвало да бъде доброволно. Благодаря ви. За съжаление надскочихте времето. Бих помолила останалите оратори да се придържат към отреденото им време, за да приключим на време. Преминаваме към спонтанните изказвания. Трима оратори, всеки има по една минута. Господин Яколино, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо комисар. Няма съмнение, че казаното току-що от госпожа Рединг е вярно. Проблемът е, че държавите членки от части все още не са въвели директивата в националните си законодателства. Във връзка с това, срещу някои държави ще бъде образувано производство за нарушаване на договорите. Необходимо е да се спазват общите правила в рамките на единния вътрешен пазар. Важно е, разбира се, всички хармонизирано да прилагаме разпоредбите. Проблем представляват обаче и разходите. Нерядко се стига до хаотични ситуации, при които не е възможно да се приложи медиация. Медиаторите трябва наистина да разполагат с добри професионални квалификации. Ако медиацията се използва действително в много ограничен мащаб, то това може би се дължи на факта, че държавите членки не провеждат достатъчно ефективна политика за повишаване на осведомеността. Една от последиците на използването на медиацията е въвеждането на важен инструмент за уреждане на спорове, особено на гражданско-правни спорове. Председателката, благодаря. Господин Паска за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Когато а, говорим за разрешаване на спорове от гражданска гледна точка и дружествена гледна точка, а, имаме директива от 2008 година, която води до а, бързо разрешаване, но и до голямо натоварване на съдилищата. Особ... Там, когато Имаме процедури по медиация, те трябва да бъдат стимулирани. Това означава, че ще има по-малко съдебни дела, които да се разглеждат в съдилищата това, че реш... разрешаването чрез медиация има същата тежест като съдебно решение, прави това разрешаване на споровете много по-привлекателно за всички страни в спор. Това означава, че ще имаме по-голямо разпространение на медиацията и прибягване до медиация в бъдеще. Освен поощряването на тази альтернатива, ние трябва ясно да дефинираме необходимостта от професионално обучение на медиаторите и акредитиране в рамките на Европейския Европейския съюз. Много благодаря. Господин Бронс, една минута. Благодаря. Аз съм в подкрепа на извънсъдебното решаване на спорове по гражданско-правни дела. А, определено а, има а, смисъл да се създават стимули за използване на тези средства. Само, че не подкрепям европейско законодателство в а, тази област. А, защото държавите членки трябва да уредят това в процесуалното и материалното си право. Арбитражът е нещо, което води до решение, а медиацията спомага достигането до решение, така че трябва да се спомена и арбитража. По а, семейно прави, правни дела и дела за попечителство, определено медиацията е нещо уместно, а, защото самата среда на решаването е по-умес, е по-подходяща и е по-вероятно решенията да се съблюдават. Благодаря ви. С това приключиха изказванията на членовете на парламента. Давам думата на госпожа Рединг от името на комисията. Благодаря на докладчика за добре извършената работа. Благодаря ви за обективната градивна дискусия, която проведохме днес. Съгласна съм с вас за това, че медиацията е добър пример за съвременно правораздаване. Механизмът на медиацията не е хомот, който се налага на държавите членки, а инструмент за развиване на техните съдебни системи. Много е важно, като се има предвид голямото осложнение, което може да настъпи при спорове с трансграничен елемент, да се прилагат хармонизирани механизми, като медиацията за тяхното уреждане. Медиацията е механизъм, който може да е източник на ползи и за двете страни в сравнение с традиционните съдебни производства. Особено полезно е прилагането на медиацията към семейни гражданско-правни дела. Важно е да организираме кампании за повишаване на осведомеността на гражданите в това отношение. Същевременно трябва да осигуряваме добра професионална подготовка на медиаторите, така че те наистина да постигнат споразумение бяха поставени въпроси относно механизмите за альтернативно уреждане на спорове. През март 2011 година бяха проведени публични консултации относно прилагането на такъв механизъм по отношение на търговските сделки. Получихме много положителен отговор във връзка с уреждането на спорове между потребители, както и във връзка с уреждането на спорове за електронни транзакции. Заедно с колегата ми комисар Дали до края на годината ще подготвим законодателно предложение. В контекста на програмата за цифровите технологии ще бъде прият регламент за альтернативното уреждане на спорове по отношение на електронни транзакции. Аз самата ще направя предложение за прилагането на тези механизми относно транзакциите между дружества. Проявява се и много голям интерес към прилагането на альтернативни механизми за уреждането на семейни спорове. По време на Белгийското председателство през декември 2010 година бе проведено разискване по този въпрос. Бе проведено и заседание на съвета. В резултат от тези прояви бе създадена работна група за медиацията при семейни производства работи много активно по този въпрос, защото, както правилно отбелязахте всички, медиацията е много по-добър механизъм за уреждането на брачни спорове. Благодаря ви. Думата има докладчикът за две минути. Бронз. Много ви благодаря за всички коментари. Като отговор на господин Бронз, мога ли да ви кажа, че просто нямате представа колко много трансгранични спорове има в Европа и как този механизъм спестява толкова много пари и време. Да, може би е по-добре всъщност да видим не просто европейска идеология, как гражданите се възползват от тези истински европейски права. По този начин можем да усетим истинската стойност на европейските насоки в тази област. Комисар Рединг, наистина очакваме с нетърпение вашите предложения за альтернативното разрешаване на спорове и прилагането на директивата за медиация. Искам да подчертая това, което каза госпожа Лолис. Ние трябва да развиваме различията между държавите, но смятам, че трябва да се включат всички тези аспекти, че трябва да се говори както с практиците на професията, така и с ползвателите. Това ще ни помогне да направим по-добро за законодателство, което ще ни спомогне да сближим правилата в Европа и да дадем по-добро правораздаване на нашите граждани. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчика и за това, че бе толкова кратка. Днес в 11.30 ще гласуваме по доклада. Преминаваме към следващия.